Председателят. Каре колеги, кари колеги, сеньор комисарио, la seduta è aperta. Е, скъпи колеги, е, господин комисар, е, откривам съседанието. И първа точка от дневния ред е, е декларацията на комисията във връзка с е, епидемията, причинена от ЕХЕК в държавите членки на Европейския съюз. И незабавно давам думата на комисар Дали за 5 минути. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин комисар. Благодаря на всички за възможността да ви информирам за това какво се случва с е, избухването на заразяването с Еколи. Много сме загрижени от смъртта и заболяването, като бях причинени от тази епидемия на европейското население. Отново се възползвам от възможността да изразя съболезнования на всички, които страдат. Ситуацията все още подлежи на развитие. В момента има над 2000 случая с сериозни осложнения. Над 661 случая с осложнения има. Според последната информация, вече са причинени, е смъртта на 21 души в Германия и един в Швеция. В 11 страни членки има заболяване, в Швейцария в, от страните членки, в Штатите е, 4, в Швейцария 15. Епицентър е в Хамбург, в Северна Германия. Повече от случаите извън Германия са а, случаи с германци, които са пътували там или хора, които са посадили тази част от Германия. Какво прави Европейската комисия за справяне с епидемията? Първо, активирахме всички мрежи за управление на кризи. Поддържаме информационен обмен всеки ден и сме в контакт. Комисията се среща почти ежедневно с представители на властите на, за, на здравеопазване и безопасност на храните. Взети са мерки по отношение на лекуването на заразените. Системата за бърза реагиране и подаване на тревога и сигнали е, дава информация всеки ден. Също Европейският център за предотвратяване на заболяванията прави оценка на риска, която се актуализира с развитието на ситуацията. В момента има възможност страните членки да се възползват от е, опита и да използват по същия начин възможността да се възползват от данни от Европейския център за заболявания. Дават се също съвети за превентивни мерки за обществото. В момента на сайта на комисията има тези съвети на всички езици на страните членки. Също така се създава платформа за обмен на най-добрите практики за лекуване – Лабораторията ни за безопасност на храните в Ром разработи метода за откриване възможно най-бързо на заразяването с еколи, е, като скъси този срок няколко пъти. Освен това е много важно как е, обществото реагира. Комисията издава комуникета всеки ден е, на базата на информация от здравните власти, обновява информацията си на сайта, свързана с заболяването. И подкрепям, призовавам парламента да подкрепи платформата за подаване на информация, за да може да се намалят страховете в обществото. Комисията заедно със своите агенции работи в тясно сътрудничество с националните власти в подкрепа на ограничаване на епидемията. За тази цел трябва да продължат и е, разследванията за това откъде идва заразяването. Тази работа продължава и в момента. Вчера имаше съвет на министри на здравеопазването и помолихме германския министр да засили и контрола и мерките за идентифициране на заразата и предотвратяване на разширяването на заразяването. Също трябва бързо да се реши и въпрос с премахване на източна на заразяване германските власти приеха предложението на комисията да приемат експерти по името до епидемиология от различни агенции на комисията. На 5 юни в неделя всъщност месията на тези експерти започна в Германия. Те работят и по резултатите, и по търсенето на източника на заразата Първоначалното подозрение, е, че краставицата от Испания е са източник на заразата, не бе потвърдено от никой тест. На 5 юни в неделя германските власти уведомиха комисията, че на базата на епидемиологични анализи се смята, че вероятно източника на заразата са бобови кълнове, соеви кълнове that is also on my mind, but uh, <laughs> the information was... Информацията, е, ораторът прекъсва и информацията бе предадена на всички страни членки чрез системата за бърза сигнализация за проблеми с е, похранителната верига. Комисията следи развитието и ще реши как да бъде, какви да бъдат последващите дейности, когато има нови резултати от епидемиологичните изследвания. Към момента нямаме нови резултати. Искам да подчертая, че е изключително важно националните власти да не припързват с информация за източник на зараза, когато няма съответните анализи, защото това разпространява страхове сред населението в Европа и създава проблеми за производителите, които продават своите продукти както в Европа, така и извън нея. Много интензивни анализи в момента и разследвания се провеждат и не следва да се правят преждевременни заключения. В такъв смисъл информацията, която идва от Германия за, може би, вероятния източник на, за, на зараза от соеви кълнове, отново не е дефинитивна и не бива да се бърза с заключения. Отново се, пока... се налага извода, че трябва да има ясна система за подаване на сигнали, които да се подават само когато има ясни научни доказателства. За защита на вътрешния пазар е необходимо да се действа бързо и решително, но трябва да се получим и от е, това, което се случи през тази криза и да търсим подобрение на нашата система. Нашата система, нека да повторя, работи, но ние трябва да си вадим полки и ние имаме отговорността да бъдем достатъчно гъвкави и достатъчно бързи да пригаждаме процедурите си и процесите в е, отговор на подобни инциденти. Ясните възможности за комуникация и информация е много важно и трябва да се извадим полки в това отношение. Още два коментара имам. Първо – Забраната за някои продукти. Отново искам да подчертая, че заразата се ограничава до град Хамбург и околниците, така че в момента на европейско ниво няма нужда да има каквито и да било забрани. А също трябва да се помисли и кой продукт да бъде забранен, след като още не е открит източника на заразата. Също така трябва да отчитаме и финансовите отражения на кризата върху земеделските производители. Затова аз работя много в тясно сътрудничество с моя колега комисаря Чолос, за да се идентифицират хората, кои, производители, които са пострадали от тази зараза. Сега, когато приключа с изказването си тук, се връщам отново в Брюксел за разговори с моя колега, комисарят Чолос, за подготовка на извънредната среща на министрите по земеделие. А отношенията ни с трети страни, примерно Русия, също ще говорим, за да искаме те да отменят забраната. Комисията работи заедно с страните членки и с цел да приключи това заразяване възможно най-скоро. И в подобни ситуации държа да подчерта, че този проблем не е местен, а е европейски. Благодаря. Грация. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за това изчерпателно изложение. Сега ще преминем е, към е, ораторите, представители на политическите групи. Господин Лизе разполага с две минути от НП. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. Благодаря на комисаря Дали за това, че подчерта по-специално е, е случая на пациентите. Наистина това са стотици тежко заболели. Е, и 22 души са загинали, персонала в болниците е претоварен и в Люксембург се сметна, че всъщност економическите последици могат да бъдат преодолени, но не и човешките загуби. И когато има подозрение, информацията трябва да бъде публикувана, да стане публична, трябва да се намери е, наистина каква е причината, източника на заразата. И искам да благодаря също така и службите на комисията, е, които позволиха е, да се участва активно в тази кампания за проучване на този случай. Няма да скрия обаче, че не всичко тече гладко. В Хамбург сенатора, отговаряща за общественото здраве, говори и информира обществеността и се беше сметнато първоначално, че испанските краставици са причината, а половин ден по-късно Европейската комисия беше информирана за това и испанските органи. Това не беше редно. И наистина в Германия трябва да се направи всичко необходимо, за да се подобри положението. Е, е, но всъщност причината е, може би не е нито в Испания, нито в Германия. Трябва да се локализира и да се предприемат съответните мерки. На предишната пленарна сесия приехме резолюция за устойчивостта на антибиотичните препарати и тук се установява резистентност на много от традиционните антибиотици. И в дългосрочен план ще обсъждаме този въпрос, но трябва да намерим и бързо решение, защото е, можеше да се предприемат съответните мерки. Трябва и по това да се работи. Благодаря. Господин Лиза, моля, спазвайте времето за изказване, казва председателят. Госпожа Макейван за минута и половина. Um, Благодаря, господин председател. Прав сте, господин комисар, това е проблем на здраве, общественото здравеопазване. Ние трябва да се грижим в момента за, за заболелите и да търсим източника, но трябва да мислим и дългосрочно как да предотвратим подобни епидемии. Е, разговарях с представители на щатите по отношение на проблема на заразата с Икола и там и подобни мерки в Европейския съюз не се взимат. И ето сега имаме зараза. Затова трябва да си зададем въпрос – дали проблем е в нашите земеделски практики, интензивното земеделие, парникови култури или прекалено използване на антибиотици за отглеждане на животните, органични торове и така нататък. Ако имаше по-ясно етикетиране на храните, дали по-лесно щяхме да открием източника на заразата? Знам, че съвета настоява да има законодателство за ясно етикетиране на происхода на храните. Трябва да мислим и за този въпрос. Така че трябва да мислим и дългосрочно, господин комисар. И полуките, които се извадим, да станат част от нашите политики. Много често чуваме и от комисията, и тук в залата, че твърде много закони се приемат. Но, все пак, когато е, говорим за пазар, е, интересите на потребителите трябва да строят пред интересите на пазар. Не може хората в Европа да си купуват една салата и след това да умират от това. Просто трябва да търсим промяна. Благодаря. Благодаря на госпожа Макинен. Сега на госпожа Корин Люпаш за една минута. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин комисар, за това, че говорихте за жертвите, за болните и наистина трябва първо за тях да мислим. С, с земеделските стопани също, които наистина изживяват труден период. Три неща искам да кажа. Първо, е, ние отстояваме принципа за предпазливост. Той беше приложен. Не можем да се оплакваме от това. И наистина трябва да поемам и последиците. И приоритета, разбира се, са хората, човешкия фактор, не економическите въпроси, които винаги могат да бъдат решавани ни на по-нататъчен етап. Напълно съм съгласна с казаното от госпожа Макевен за проследяемостта. Днес говорим за етикети. Наистина трябва да има ясни етикети и проследяемост, които да дават целият път на продукта. На второ място искам да подчертая същностия въпрос на проблема. Да приемем, че не знаем всичко, че не, науката не, не знае всичко. Понякога не, не знаем как стоят нещата и не можем да намерим решение. Можем да успорим тези, които са взели решения, но наистина принципа за предпазливост трябва да бъде водещ. Благодаря ви, госпожо Лепаш. Сега господин Никълсън една минута. You, Благодаря. Първо, искам също да изразя съчувствие на всички пострадали, на тези, които са загинали. Не можем да им възвърнем живота, но можем да търсиме по-дългосрочни резултати. А също така да видим колко е грешно да си вадим заключение прекалено рано – по много начини бих могъл да разбера колко ядосани са всички производители в Испания за това, че са понесли загуби, но те могат да бъдат компенсирани, а човешкият живот не се връща. Но, както каза господин комисар, ние на европейско ниво трябва да имаме ясна база за реакция, трябва да си извадим пулките, трябва да имаме резолюция за това как да реагираме и да пригодим механизмите си за реакция за подобни ситуации. Много е лесно сега да кажем какво трябваше да, бъдем, какво трябваше да се направи и какво не трябваше. Но трябва да има механизъм, който да предотврати подобни случаи в бъдеще. И както каза господин комисарят, трябва да се извадим полуки и е, когато са се получили грешки, най-лесно е да се получим именно от тях, за да не се случват отново. Благодаря, господин Николсън. Сега е, давам думата на госпожа Ребека Хармс. Благодаря, господин председател, господин комисар. Наистина съвсем ясно представихте ситуацията. Има прекалено много жертви, починали и болни жертви на тази бактерия. И с тази ситуация, която преживяваме сега, показва, че нито Германия, нито Европейският съюз са в състояние да се изправят срещу подобна епидемия, ехек, и трябва да работим заедно с другите държави, да подобрим сътрудничеството. И в САЩ, например, от 90 от 80-те години се полагат огромни усилия, има задължение за уведомяване, има е, централен а, е, орган за борба с епидемиите, така че да а, е, противодейства на подобна епидемия. В Германия има две министерства, които са компетентни по случая, но не се споразумяха относно отговорността си. Е, кой за какво носи отговорност? Има и други, които не поемат своята отговорност. Очевидно има комуникационни проблеми и е, това надхвърля възможностите на е, компетентните органи как да се борим с подобни епидемии. И когато се намеси политиката, нещата се размиват. Получих информация, че причинител са краставиците, но всъщност кой беше компетентен за да вземе такова категорично решение? А сега става дума за кълнове. Тук също трябва да бъдем особено предпазливи, за да не изпаднем в същата ситуация, да не допуснем същата грешка. Защото има противоречие между научните аспекти и политическите действия. Трябва да се даде да се посочи централизирана лаборатория, централизиран европейски орган, който в подобни ситуации да бъде компетентен за взимане на решение. И искам да благодаря по-специално на господин Лизе, който спомена и антибиотиците. Тук също а, ние сме запознати с проблема, но се боим от истинска дискусия с фармацевтичните концерни с медицинските среди, с производителите. Наистина това са два основни проблема. Госпожа Уил за две минути. Благодаря ви. Мисля, че тази епидемия показва грешките в е, производствена система, която дава предимство на печалбата пред здравето на хората. Това, разбира се, става за сметка на сигурността на храните и качеството на храните. Източникът на епидемията причини 22 смъртни случая. Е, има повече от 600 е, пациента, които са диагностицирани с това заболяване и които имат проблеми с бъбриците. От две седмици се търсят причините за епидемията и така и не се откриват. Е, проведеното е, разследване, за да се установи причината, щеше да бъде много по-просто, ако е, съответният продукт беше произведен на място. И тогава разследването щеше да се ограничи само в един регион, докато дългия транспорт с неизвестен производител затрудняват установяването на происхода на продукта. И проследяемостта е абсолютно необходима, за да се гарантира сигурността на тези продукти. Потребителите имат право да знаят как се произвежда храната, която купуват и откъде идва тя. Федералното правителство в Германия е, претърпя крах е, е, в конкретния случай. Е, има и местни органи, които са компетентни. В край на краищата управлението на кризата беше лошо. Органите за управление не са подготвени. Трябва да се преразгледа нашата скоскостопанска политика. Храните трябва да бъдат безопасни, е, но скоскостопанската продукция, както и самите производители, също трябва да бъдат защитени. Сълскостопанската е, политика и местното пространство е, трябва да доведат до децентрализация на производството на, на храни. Благодаря ви. Аз сега давам думата на е, господин Софа за Майкроф. Микрофон, казва председателя. Señor presidente, tres anotaciones a la situación. Е, господин председател, искам да направя три забележки във връзка с краставиците. Е, баща ми беше немец, аз обичам Германия. Е, ясно е обаче, че в дадения случай немските власти действаха прибързано и непредпазливо. Ако погледнем какво прави Европейския съюз, ще установим, че органите за безопасност на храните и комисията действаха просто прибързано и нищо повече. В и за това смятам, че потерпевшите трябва много бързо да бъдат обещетени и за това в парламента предлагам в Бруксел или тук в Страсбург да организираме гастрономически протест изцяло около краставица. Perdido de los productores de pepinos. Europa es el escenario защото... Grazie onorevole Sosa. Passiamo ora onorevole Garcia per due minuti. Госпожа Гарсия, благодаря господин председател. На първо място искаме да изразим съчувствие към а, тези жертви, 22 германци, една шведка. Наистина Европейският съюз трябва да подобри вътрешната си координация. Държавите членки доста мудно действаха и некомпетентно в тази ситуация. И след 23-ма загинали, все още ние не знаем как да действаме. Комисията трябва да а, помисли и за тази инертност, която наблюдаваме да, стигна се и до загуба на работни места, до безработица, санитарна криза, рискове за населението. Защото докато вие правихте изявления и цитирахте имена на испански фирми, е, смятайки така да се избегнат е, е, бактериите и заразата, като не се ядат краставици, но се яде нещо друго, което би могло да бъде също така опасно. И на срещата на министрите в Люксембург трябва да се каже, че с 2 милиарда 500 милиона трябва да се използват тези средства именно за да се даде отговор на тази ситуация. Нещо подобно имаше и на времето с епидемията лута крава. Сега може да се действа по същия начин. На немските власти е, бяха обвинени. Те също трябва да обмислят някакво решение, на економическите проблеми. Трябва да се възстанови доверието на потребители и трябва да бъдат взети съответните мерки. Благодаря, госпожо. Господин Капула Сантош, минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Е, е, е, е, е Епидемията в Германия ни изправя пред тежко упражнение по управление на кризи. Едно от най-тежките и аз мисля, че комисията и немската държава не се справиха достатъчно добре с ситуацията. Ние сме изправени пред човешка трагедия с много смъртни случаи и с заплаха за живота на много хора. Поставя се под въпрос потреблението на основни храни и социалните последици от това. И мисля, че властите те трябва да дадат бърз отговор върху причините за кризата, а този отговор едновременно с това трябва да бъде много ефикасен, защото е, някои от последиците е, засягат е, много невинни жертви. Това са производителите на плодове и зеленчуци, за които стана дума тук и които прибързано и несправедливо бяха обвинени, вследствие на което сега техните доходи се сриват. Ето защо спешно трябва да действаме превентивно, за да не се повторят подобни случаи. И евентуално наше действие би било засилване на механизмите е, за контрол върху употребата на антибиотици в животновътството. Тук ние застегнахме този въпрос. Друг важен аспект би било е, преразглеждане е, на общата стопанска политика, защото за бъдеще ние трябва да насърчаваме ОСП според качеството на устойчивото производство, това за което винаги винаги е настоявала моята политическа група. Благодаря ви. Сега госпожа Крис за две минути. Благодаря, господин председател. 23 и повече жертви, загинали над 2000 болни. А, в крайна сметка немските органи така и не са посочили происхода на заразата. А докато изчакваме това, економическата криза и социалната криза продължават. И комисарят подчерта наистина, че министрите е, днес след обед ще заседават в Люксембург по този въпрос. Освен казаното до тук по принципа за предпазливост, проследяемостта, важно е, е също е, така как без никакви или почти никакви доказателства се разпространи това предупреждение за краставиците. И последиците от тази криза трябва да доведат това трябва да се основават на ясни и устойчиви доказателства. Благодаря. Сега господин Януш Войчеховски. Przewodniczący, przyłączam się благодаря, господин председател. Аз искам да подкрепя колегите, които се изразих, изразиха своето съчувствие към жертвите. Ние имаме още много работа, за да идентифицираме откъде идва заразата, как се разпространява също и как се разпространи тази невярна информация за епидемията по целия свят. Това бе много вредно, това причини толкова много загуби трябва да търсиме и причината за епидемията. По-конкретно да обмислим и практиките на индустриалното животновътство, където масово се използват антибиотици. Защото такава масова употреба на антибиотици дава възможност да се разпространяват бактерии, които са резистентни подобни практики на животновътство трябва да бъдат ограничени и дори напълно залечени. Председателят прекъсва изказващия се. Сега господин Мартин Хаусли, една минута. Аз смятам, че тази епидемия не е нов проблем и виждаме, че Както преди, така и сега Европейския съюз е неподготвен. Е, обявява се кризна ситуация, но това става след три седмици. Три седмици е дълъг срок и мисля, че защитата на потребителите трябва винаги да взима връх е, спрямо е, печалбата. Трябва да се знае кой отправя предупреждение и кой после поема отговорността за тях и кога съответно се намесва Европейската комисия. Има министерства в немските провинции, които са отговорни, но това е твърде недостатъчно за е, цял Европейски съюз. Мисля, че европейските институции трябва да поемат отговорност. Нека да имаме предвид кризата от 90-те години, ние трябва да наваксаме това закъснение, трябва да има по-голяма прозрачност, по-голяма проследяемост, по-ясно етикетиране на продуктите. Необходимо е, освен това, да можем да реагираме бързо, за да се гарантира контрол върху медицинските системи. Сега давам думата на господин Ферейра за една минута. Благодаря, господин председателю. Наистина, при този фойерверк от противоречиви информации. Искам да подчертая нещо, че 15 дни след първия случай, един месец след първата заразение, Европейската система за бързо предупреждение така и не установи истинската причина за заразата всички последици отрицателни от това. Това е сериозен случай, но не е изолиран случай на липса на безопасност на храните. Искам да припомня и дебата за диоксините. Всъщност става дума за интензивно производство, което не е съсредоточено върху по-добра проследяемост и съсредоточеност върху местното производство. Всъщност производителите носят негативите на всичко това и ние трябва да им помогнем с общи средства, не само от националните фондове. Благодаря ви. Сега господин следващият оратор. Първо беше краставици, сега, после кълнове, сега не са кълнове. Реално хората просто не знаят и експертните те не знаят. И всеки момент, когато това се случи, се разрушава економиката на една страна. Но е ясно, че има няколко основни моменти – има комбинация между бактерия и носители на ДНК, които е, причиняват зараза и това не е нормална епидемия. И в случая не може да се проследи и происхода на храните. Като си има предвид факторите, факта, че в много страни, Великобритания, Штатите, Ирак, Израел, е, се съобщава за експерименти с е, Ешехирия Коли като терористичен е, оръжие, не е ли редно да си помислиме дали това не е просто една проба за поредното оръжие на биологичния тероризъм? Благодаря. Сега давам думата на госпожа Франсуа Гростет. Две минути. Благодаря много, господин председател наистина много тежка ситуация, защото е, продължава неизвестността на е, тази епидемия и можем само да е, съжаляваме за жертвите. Всичко това трябва да ни доведе до по-голяма стритност за решаване на тези проблеми. И наистина трябва да работим съвместно с учените, с фармацевтичната е, на фармацевтичните е, производители. Наистина тази бактерия е, струва човешки животи, но струва и много пари. И подкопава доверието в земеделската продукция в потребителите. И а всъщност това е един от най-сигурните и най-защитените сектори. След краставиците, соята, коя ще е следващата жертва? Наистина за производителите последиците са много сериозни. Всъщност, системата за бързо предупреждение много добре действа, но Европейския съюз няма възможност да провери достоверността на информациите, предоставени от държава членка. Днес бактериите се движат по-бързо, отколкото в миналото и трябва по отношение на комуникацията това да бъде отразено за да се управляват подобни кризи. Трябва да се опрем на опита да се предвидят допълнителни проверки преди е, да е, вземем като чиста монета изявленията на регионална или национална агенция. И е, накрая това наистина подчертава необходимостта от пълна проследяемост на храните. Страната на происход, това днес се предвижда и е включено само в някои ограничени случаи, а тази мярка трябва да обхване по-голям брой храни. Така, в заключение ще кажа, че в случай на санитарна криза може по-ясно да се предупредят съответните потребители. Благодаря, госпожо Гростет. Сега онлайнен минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз мисля, че э, ние не можем да обезщетим э, всички жертви. Бих искал да изразя своето нашите съболезнования е, към е, починалите, е, също така и съчувствието си към тези, чието здравословно състояние все още е в неизвестност. Мисля, че след три седмици ние продължаваме да не познаваме причините за епидемията и това е нещо немислимо за Европейския съюз. Трябва да намерим отговор на много въпроси, източника на епидемията, имало ли е недопустими практики, както в миналото, в производството на храни или по хранителната хранителната верига. Ние разполагаме с законодателство, създадено преди 20 години и аз също така има огромни мрежи и особено високи стандарти в Европейския съюз, но виждаме, че всичко това все още е несигурно, особено при производството на хранителни продукти. Има много е, празноти и трябва да почерпим пулки от тях. Мисля, че все още е на лице пълен хаос, няма достатъчно по-добра комуникация. Е, мисля, че, е, както казаха много колеги, ни е необходим повече Европейски съюз. Ако регионални или национални власти отправят предупреждение за целия Европейски съюз, нещата могат да имат само отрицателен резултат. Е, Европейската агенция е направила каквото може, но ни трябва по-съвременна система, по-добра система. Трябва да има повече задължения и по-ясна комуникация към обществото. Госпожа Антония Първанова. Колеги, германските европейските власти се опитват да намерят източника на зазарата, заразата, но ние не знаем откъде идва този щам и трябва да се предвидят всички възможности, включително небрежност при влизането на бактерията в хранителната верига. Интересно е да се разбере и как е създадена тази бактерия. Трябва да има изследвания. Освен това трябва да се помисли и как се комуникира информацията и в Германия, и в е, Европа, защото има сериозни последици за земеделието не само в Испания, но и в цяла Европа. Не за пръв път е, става проблем с безопасността на храните в Германия и настоявам е, комисията да иска засилване на, на мерките и процедурите в Германия за контрол, а и в другите страни членки. Необходимо е да има прозрачност за запазване на доверието на потребителите. Но също така е много важно да се подава информация по начин, по който да не се причинява паника. Особено е, не е, обоснована на научни данни. Трябва да отчетем и отговорността на средствата за масово управление в това отношение. Госпожа Яна Кодакис, моля. Благодаря ви. Аз мисля, че е, е, мисля, че всички слухове могат да бъдат опасни, защото е, е под, има твърде много въпроси още около епидемията, е, но е, краткият отговор е, че повечето държави посочиха, че има случаи на епидемия и в, Европейски съюз, в Великобритания има 22 смъртни случая, т.е. има трансгранична превенция трябва да има и виждаме подчертава значението на Европейската агенция, Европейската агенция за контрол върху заболяванията, за да има мониторинг и информация за държавите членки. В, европейски, в Великобритания е, сме щастливи, имаме само три случая, обаче нещата могат да се променят от днес за утре и трябва да сме бдителни. И причината за епидемията е, трябва е, да бъде информирана обществеността и трябва системно да бъде информирана. И трябва да има истинско сътрудничество и трябва да информира информираме нашите граждани, за да знаем как да се пазят от инфекция. Трябва да бъдем спокойни и е, много умерени в нашата реакция. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Кунтис за една минута. На... Благодаря. Колеги, за втори път в рамките на 6 месеца Европа се сблъсква с криза, свързана с храните. Сериозни проблеми за здравеопазването и смърт на граждани. Нещо не е, ред, не е наред, господин комисар. Диоксин през януари в Германия, сега бактерия отново в Германия. Първия случай с диоксина, справихме се с него след 3 месеца. Сега изведнъж бяха обвинени испанския краставици. Има проблем с проследяемостта, с проверките на европейско ниво. През януари, когато ставаше дума за диоксина, вие казахте, че ще предприемете всички необходими мерки, господин комисар, за да има по-силни мерки за контрол на храните. И сега а, говорите, че има друг проблем, не е въпрос само на проследяемост. Това, което трябва да се направи е да търсиме предотвратяване на паниката, предотвратяване на смъртни случаи, предотвратяване на загубите за селско-стопанското производство. Благодаря, казва председателя господин Гартини. Госпожа. Благодаря, господин председател. Е, мисля, че положението е сериозно и е, ние продължаваме да сме с свързваме различни въпроси. В е, конкретния случай е, не можем е, да говорим за човешки живот и за економически проблем. С други думи, когато посочваме неверни причини, да се опитваме да решаваме проблема. Аз, а, а, а, примерно, ако изпратите някой невинен в затвора, проблемът няма да се реши. В край на краищата това, което правим, а, е, а, е, каквото и да правим, а, е, положението си остава сериозно. А, санитарната криза е на лице. Безопасността на храните се разиграва на карта. Обвиняваме невинни и е, така, е, съвсем не испанските производители са виновни. Е, италианските производители е, след няколко минути в е, Италия е, ще подложат на изпитване тяхната продукция, за да докажат, е, че е, храната е безопасна. Е, от друга страна, е, ние не трябва да лишаваме потребителите, особено немските потребители, от е, е, храни, които са необходими за тяхното здраве. Искам да напомня няколко точки, които трябва да ни накарат да се замислим, без да създаваме психози. Е, аз ще цитирам Евробараметър и е, синдикатите на е, производителите. 43% от италианците избягват известно време да употребяват пресни плодове и зеленчуци, докато 13% от хората изцяло ги изключват от храната си. Ето виждате как можем ние да повлияем на хранителните навици. И заради това бих искала е, комисията да е, предвиди предпазна клауза и може би веднага трябва да говорим и за финансови компенсации. Е, благодаря. Сега давам думата на господин Дагмар Рот Берент. Благодаря, господин председател. Господин Дали. Вие и вашите колеги от Генерална дирекция Санко направихте всичко необходимо, нещо, което не може да се е, каже за немските отговорни лица. Тоест има истински проблем, комуникационен. И това е ефемизъм. Министъра на здравеопазването на Германия а, не сметна за необходимо да отида вчера на заседание в Люксембург по този въпрос. И това показва, че няма истинска представа, никаква представа за проблема. Освен ако пък не предпочита да каже, че е задържан страната поради политическа криза в неговата партия. Немските органи може би смятат, че няма нужда от експерти, Наистина това е истински скандал, който протича в Германия от три дни. Трябва да се предупредят, да се предупреждават потребителите при подобни ситуации. Дали става дума за красавица или за салата, които не заразени с бактерии, които може би не са смъртоносни, но И имаше бактерии по испанските е, краставици, но не, е, не ставаше дума за е, ентерохеморагичната бактерия. Всички знаят, че системата за ранно предупреждение при тази система трябва да се посочат и производителите, но в бъдеще трябва да Ясно, че е, има някои производствени методи, които са недопустими, но кой ще контролира това? Кой ще контролира предоставената информация? Благодаря, госпожа Род. Е, Берен, сега господин Лайан. Благодаря. В момента се случва истинска криза. 23 души са мъртви, над 2000 заразени, пазара на зеленчуци се срива Загубите се изчисляват на 300 милиона евро на ден. Отношенията между Германия и Испания са напрегнати, меко казано. И вече трета седмица от кризата ние не знаем откъде идва източника на заразата. Господин комисар Дали, искам да чуя от вас уверение, че сте направили всичко възможно да се проследи източника на тази зараза. Защото докато не открием този източник, ние не можем да започнем да възстановяваме доверието на потребителите. Второ, може ли да ни кажете, когато се прекрати кризата, какво ще направите за да се стабилизира пазара и да се засили доверието на потребителите? И също, комисиите какво възнамерява да направи за обещетяване на земеделските стопани? Пазара се срива, те не могат да си продават продуктите. Четвърто, Комисията може ли да ни увери, че ще има независимо разследване, за да се установи къде е проблема? И когато има вече фактите, да се предприемат мерки за засилване на закона за безопасност на храните. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Елизабет Къстингер. Благодаря, господин председател. А, а, мисля, че Последиците от кризата са трагични, положението е много сериозно и е необходимо да окажем помощ на е, всички пострадали е, и да вземем необходимите мерки, за да предотвратим разпространението на епидемията. Научно-изследователските институти, както и болниците, трябва да разполагат с средства и е, трябва да има система за управление на кризите е, е, в Европейския съюз, но мисля, че тя не се отличи с изключителен професионализъм. Понякога се действа прибързано, действаше се на момента и в края на краищата с костопанските производители загубиха доходи и е под заплаха тяхното съществуване. Регионалните продукти не могат да се продават. Има 55% спад на продажбите на местни продукти. Отсъства координация в информацията на потребителите потребителите. Ето защо в момента е необходимо на етикетите да се посочва къде е произведен даден продукт. По този начин ще има ефективен контрол и ще има истинска проследяемост, защото всеки потребител има право да знае откъде е продукта, който купува и трябва бързо да бъдат отстранени проблемите, които възникват е, около някои зеленчуци. Трябва да се действа бързо, за да се избегне международна блокада и е, мисля, че производителите бяха хвърлени в криза без да са виновни за това и е абсолютно необходимо е, комисията да предприеме мерки. Аз съм е, съгласна с е, господин Лизе. Ние не можем да възкресим мъртвите, но не можем и да забравяме, че има хора, които са изпаднали в ситуация, за която изобщо не са виновни. Господин Гарсия, госпожа Гарсия Перес за минута и 30. Ние искаме хранителната криза в Германия да приключи колкото може по-бързо е, и се надявам, че когато е, се отстранят първоначалните грешки, ще се установи е, огнището на заразата. Колкото до санитарния аспект на кризата, ние трябва да имаме предвид и отражението върху економиката. 200 милиона евро всяка седмица. Това са загубите в производството на зеленчуци и плодове в Испания Испания заради грешки в комуникацията. Е, от друга страна, искам да посоча, че с костопанските производители в Испания са много отговорни, винаги са сътрудничали с регионалните и централните власти в моята страна. Е, колко време загубихме е, като да се занимаваме с костопанско производство, без обаче да учитаме други фактори, като например обработката на продуктите и тяхната дистрибуция. Защо комуникацията защо е, комисията разпространи информация, която е, беше прибързано подадена от Германия. Е, ние затворихме границите едностранно и заради това искам комисията да задвижи всички механизми, за да обещети испанските и европейските производители, да има финансово обещетение, но да се има предвид и доверието в тези производители. Трябва да се предприемат и други мерки проверки. Имаше неоснователни обвинения, които доведоха до загуби, които възлизат на милиони. Е, не е ли това основание да се иска отговорност от някой? Благодаря на госпожа Гарсия. Сега господин Олсен, Полсен има думата. А всъщност господин Магинес има думата сега. Госпожа Магинес, благодаря. Господин Дали, благодаря за много умерените ви коментари в началото на дебата. А, в коментарите в залата не са толкова умерени, защото хората са загубили живота си. А, има и много загуби за производителите, загубено и е доверието на потребителите. Кризата е много сериозна. Наясно сме, че тя е съвсем регионална, но проблема не е само за Германия, то е проблем и за Европа. Системата е на лице. Тази система търси причините и се опитва да се справи с последиците, но се боя, че всички елементи от тази система не работят достатъчно добре. Въпроса с а, времето, е, бързото или ранното предупреждение бе дадено на 22-ри, а експерти от Европейската комисия отиват в Германия чак на 5 юни неделя. Защо е минало толкова много време? Трябва да помислим по този въпрос. Член 55 е, от е, регламент е, дава възможност да се създаде механизъм за бърза реакция при криза. Вие признавате, че това е криза, че има нужда от бърза реакция. Затова сега е момента да се възползваме от съответното законодателство и да създадем едно звено за реакция при кризи. Освен това, много притеснително е, че едва ли не се отправи конкретна вина, се обвиниха производители, които изобщо не са виновни. Това разби не само доверието в потребителите, но доверието в цялата ни система за безопасност на храните и контрол. Знам, господин комисар, че може би няма да се съгласи до всичко, което казах, но считам, че в момента трябва да мислим за създаване на такова звено за криза. Благодаря. Сега господин, госпожа Урики е Родост. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз именно идвам от този европейски регион, където е най- агресивна проява се наблюдава на тези бактерии. До вчера на обяд 1733 заразени, 23 са загиналите. И положението в болниците наистина е много сериозно. Няма достатъчно средства, човешки ресурса, за да се борим с тази епидемия и е, хората са пред заплахата от разширяване на броя на заразените. Е, бяха направени анализи, проверки на е, различни хранителни продукти. До този момент нищо не е открито. Наистина мерките трябва да бъдат контролирани с високо качество. Храните, преди да бъдат е, пуснати на пазара, трябва да преминат през е, е, сигурни проверки. Не може да се каже, знаем къде е причини, причината, кой е причинителят на а, този проблем, а, а, това всъщност да не е доказано, това не може да бъде оповестявано. И смятам, че Европейският съюз трябва да прояви солидарност и при спешни случаи да се подкрепяме едни други. Всички експерти трябва да се обединят и да се осигурят съответните средства за подпомагане на пострадалите в тази економическа ситуация. Следващия оратор, госпожа Айозо. Господин председател, искам да изразя своето съболезнование към, към семействата е, на жертвите. Е, господин председател, е, трудно се общува с общественото мнение и каквото се каже трябва да бъде подкрепено с доказателства. И мисля, че тук имаше пропуски. Първо бяха отправени обвинения от лице, което току-що е било назначено на длъжността си. И това доведе до социални проблеми и до економическа криза с непоправими последици. Въпросът ми е кога е установен първия случай и дали е спазен член 3 от правилника. С други думи, системата за бързо предупреждение, което задължава държавите да съобщят за опасността в срок от 48 часа. Дали е, член 8 от правилника е бил спазен, по силата на който комисията трябва да провери дали информацията е пълна и дали правното основание е точно. Видяхме, че е имало пропуски Видяхме, че в правилника има пропуски, че трябва да бъде променена правната рамка, трябва да се определят процедури за управление на кризата от компетентни органи трябва е, да преценим е, кой е отговорен по хранителната верига, т.е. необходима е проследяемост. Не трябва да се крием зад е, търговски бариери. Трябва да се разбере коя е причината. Причината не се крие в краставиците, а в патогенния фактор. Господин Лизе каза, това е бактерията ЕХЕК. Има най-разнообразни документи за тази бактерия но трябва да се даде възможност на учените да е, се занимаят с проследяемостта по цялата хранителна верига е, за това как се обработват хранителните продукти и как се е, продават те. Сега давам думата на господин Родригес за минута и 30. Благодаря, господин председател. Господин комисар, е, всъщност, провеждайки тук тази дискусия, ние няма да върнем към живот всички загинали, но трябва да мислим е, за заразените. Знаем някои е, неща, именно, че са, има пропуски в политическата сфера, не можем да действаме така, като че ли Хамбург е извън европейския континент. Госпожа Меркел и нейните министри бездействаха, не координираха действията по един ефективен начин. Трябваше да се действа бързо, а в крайна сметка какво стана? Обвини се е, испанското е, правителство, испанските производители, хиляди семейства, което е, създава за тях сериозни економически последици. И трябва да бъдат обещадени всички тези хора, жертви на тази криза, защото така или иначе не можем да направим нищо повече за загиналите. Госпожа Меркел трябва да поеме своята отговорност. Всички, които трябваше да поемат отговорност, трябва да го направят. Не можем да кажем, това е федерална държава и за това така се е действало. Трябва да има по-добро единство, единодействие. И само така ще можем да върнем доверието в производителите. Трябва да се преразгледа системата за ранно предупреждение, защото ние плащаме в Испания. Това трябва да се каже в съвета е, на Германия, господин комисар. А сега госпожа Деланги за две минути. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря и на комисара за това, че е сред нас, но бих предпочела е, да бъде в самолета е, за Русия, така че да пледира за вдигане на забраната въведена от Русия. Благодаря на комисаря за това, че е тук и участва в тази комуникация, в тази обмяна на мнение с парламента, но до този момент наистина можем да говорим за комуникационен провал. Господин комисар, при пресконференцията вече бяха плъзнали слуховете, най-невероятни слухове. Говореше се и за холандски краставици, а всъщност нищо конкретно не беше установено. Съгласна съм с вас, господин комисар, че е, техническите аспекти е, действат, но наистина са допуснати грешки първо в Германия. Е, много институти, органи, министри, които изпращаха противоречиви сигнали. Министъра на земоделието, който не е достатъчно компетентен в някои материи, прави погрешни изявления. Наистина, как всичко това а, се случи и доведе до тази катастрофа. Господин комисар, ще се срещнете с министрите на земеделието. Наистина се нуждаем от фонд за спешни а, случаи в бюджета земеделие, така както беше при а, кризата с млякото трябва да се използват подобни средства, за да подпомогнем зеленчукопроизводителите. 4 милиона загуба седмично в Холандия. А това са наистина едни е, добри е, производители на безопасни храни. Трябва наистина да се вземе предвид този ясен сигнал, който ние изпращаме. Благодаря госпожо Деланге. Сега госпожа Заборска за две минути. Президенте, е, пан комисар, витам туто. Господин председател, уважаеми господин комисар, приветствам факта, че има дебат, защото оглеждаме проблема от различни страни, коментираме източника, търсим източника на заразата, търсиме съответните е, подходящи начини за лечение надали ще се получи незабавно а, магическия лек а, и паниката ще си продължава, защото бяха извършени огромни грешки по отношение на информирането на гражданите. Когато предупреждавате гражданите в един момент да не се купуват определени храни, защото може би не са здравословни, това е скандално. Трябва да има отговорна кампания на европейско ниво. Не можем да казваме на гражданите този ден какво да купуват и на другия ден какво да не купуват а, когато се спазват основни правила на хигиената, да се мият ръцете, да се мият храните, да се готвят храните, това са елементарни, основни правила, които могат да предотвратят разпространяване на подобни зарази. Така че трябва да мислим и за подобни кампании, да образоваме гражданите за основни правила, свързани с хигиената. Страните членки трябва да имат сериозни системи за превенция. Благодаря, госпожо Заборска. Сега преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. 21 души са се записали за изказване. Дълго обсъждахме темата, съвсем основателно е това. Но в момента не ми е възможно да дам думата на всички, които са се записали, затова се извинявам на колегите, които няма да получат възможност да се изкажат. Трябва да спазваме и графика, в противен случай ще отнемем от времето на следващите дебати. Госпожа Сикерска. Важно е, за джиш дискутирането. Господин Сикерски. Много е важно да обсъдим в момента какви са заплахите и за пациентите, и за потребителите, и за производителите. Още не знаем къде е източника на заразата. Твърдим, че имаме добра система за надзор, че са безопасни храните, но все пак се появяват подобни трудни ситуации. Затова трябва да преразгледаме системите за контрол, за наблюдение – и да ги подготвим за дори по-тежки ситуации. Не можем да говорим за мерки за потенциални заплахи, ако нямаме система за тях и не знаем откъде идват те. Бяха причинени огромни загуби, но най-голямото ни съчувствие за семействата на загиналите. Все пак трябва да има компенсации за производителите по отношение на бъдещата политика за земеделие, трябва да извадим полуки от кризата и да сме наясно, че тук става въпрос не само за производство на храни, но и за здравето на гражданите. Госпожа Джозеф. Благодаря ви. Ние сме изправени пред е, епидемия и, е, както подчерта господин комисаря, и не знаем причините за това, т.е. системата не действа ефективно, знаем колко са жертвите и заразените, а не знаем какъв е причинителя. Разбира се, принципа на предпазливост е важен, но не може без никаква научна основа да се обвинява Испания. Испанските краставици въобще не бяха заразени. А тук чухме доста противоречиви мнения и версии трябва да се а, видят и последиците 200 хиляди заети места, загуба на доверие, епидемия, която не признава граници. И трябва да бъде поета отговорността. Защото Германия, да, наистина се сблъска с рискова ситуация, но Испания не беше виновна. Госпожа Дюран. Благодаря, господин председател. Господин комисар, както казахте, проблемът не е местен, въпреки че е локализиран. И искам да подчертаете това още по-ясно. Ние се нуждаем от повече инструменти, от повече европейска координация по тези въпроси. Посланието беше много объркано и а, с много тежки последици за испанските производители и за другите производители. Така че предварително съобщаване и прозрачност, е, балансът е много труден, но принципа на предпазливост не означава, че трябва да се разпространяват бързо непроверени мнения. И тези, които е, носят отговорност за това съобщаване, трябва да подкрепят и обещетяването на пострадалите. И разбира се, аз мисля, както и всички останали, предимно за жертвите, но производителите очакват справедливо обещетяване. А по отношение на проследемостта и резистентността към антибиотиците, трябва да продължим да работим в тази насока. Господин Тоц. А, из, госпожа Тоц, извинете, господин председател. 22 човека загинаха в Европейския съюз и повече от 2000 са в болница предвид епидемията на еколи. Така че е нормално парламента да изрази съчувствие към семействата, а също така да пожелае другите да се възстановят бързо. Говорим за добра храна, трябва да има проследяемост, защото източника на епидемията не е ясен и много време продължаваме да търсим отговор за тази опасност, така че в край на краищата спада доверието на потребителите. Економически е, производителите пострадаха, е, е, но тяхното производство е абсолютно безопасност. Ние трябва да успокоим такава ситуация. Националните правителства бързо реагираха. Миналата седмица в Великобритания много страхове бяха подстрекани и мога ли да кажа, че по този този начин е, ние непрекъснато се стремим е, да има някакви нови регламенти, обаче преди да, нови, е, да има нови регламенти, ние трябва да разследваме фактите. Господин, госпожа Именец, най-важното най-важното това са жертвите. Защо? защото е, ние е, трябва да се чувстваме защитени. Така че аз е, мисля за жертвите. Те трябва да знаят кой е виновен. И заради това аз искам да осъдя немските власти, които прибързано обвиних испанските производители. Аз мисля, че образцови стопанства няма да могат да възстановят производството си и да възстановят загубите за техните семейства. Те не знаят какво ще бъде тяхното бъдеще не само в Андалусия, но в цяла европейска е, земеделска Европа. Цяла земеделска Европа. И е, мисля, че е, на срещата на съвета вие трябва да настоявате за економически мерки, е, за економическа и морална подкрепа за производителите Имайте предвид нас. Ние гледаме към вас както с негодование, така и с надежда е, трябва да има европейско сътрудничество, защото имаше клевета. Е, беше отправена клевета е, към испанските производители. Немците не са изп... поправили щетите. Именно на Германия не може да се вярва. Е, това е недопустимо. Недопустим е начина по който госпожа Меркел е, се отнася към страните от юга, е, както в областта на селско стопанство, така и в областта на финансите. Някои казват, че госпожа Меркел се е основала на това, което е казал някой друг, но това далеч не е така. Dank u voorzitter, collega's, meneer de commissaris. Er, uh, Господин комисар, драги колеги, трябва наистина да отбележим координационния проблем в Германия и немски колеги подчертаха това. Независимо дали са от мнозинството или от мълцинството, липса на координация между различните компетентни органи. Така или иначе, трябва сериозна национална система за контрол и в Германия, и в останалите 26 държави членки, защото не трябва само да сочим с пръст Германия, да погледнем и в собствения си двор. Дали вътрешните системи на контрол, националните системи са достатъчно способни да поемат тази дейност. Има системи за контрол, които действат, но има които не действат. Има липса на комуникация, липса на координация. Господин комисар, един въпрос имам към вас. Ще отговорите ли на въпроса, зададен господин Лайнен? Може ли да посочите, да кажете какво ще отстоявате на срещата на министрите на земеделието за обещетяване на пострадалите? от економическите удари. Следващия оратор. Благодаря. Да, именно в период на криза а, се преценява дали можем да имаме доверие в институциите. Каза се, че не трябва да подозираме изобщо и че испанските краставици са извън всяко подозрение. Но в крайна сметка има 23 жертви и испанските зеленчукопроизводители сериозно пострадаха. Комисията трябва да направи това, което до тук не направи, да действа по няколко фронта. Трябва да ликвидира тази епидемия и да заличи всяка, всяко неоснователно подозрение, защото Испания сериозно пострада. Трябва да се вземат мерки, за да се компенсират пострадалите. И марката Испания трябва да бъде обвързана с безопасност на храните. Благодаря ви. midden in een crisis en ik geloof dat we eerlijk gezegd zinniger zaken te doen hebben dan op dit moment. Колеги, в момента се намираме в криза и имаме по-важни неща, отколкото да се обвиняваме. Когато сме в ситуация на криза, не можем да си зараваме главата в, в пясъка. Трябва да търсим решения, трябва да търсим и лечение на заболелите. За тези, които е ясно, че имат резистентност към антибиотици, става дума за бактериите, които са резистентни, трябва да предоставяме повече информации на пациентите и на производителите. И също трябва да си зададем въпроса какво се случва с нашата система за управление на кризи. Това не е първата и не е последната криза, с която ще се сблъскаме. Вие ще разговаряте с съвета, господин комисар, днес. Нека да се стане ясно кой ще ръководи тази дейност. Резистентността към антибиотици е сериозен проблем. Има огромни разлики в мерките, които страните предприемат, трябва да се действа и в тази посока. Благодаря. Ангелика Ветман сега, моля. Благодаря. Първо, е, бих искала да изкажа своите съчувствия към е, жертвите. Властите трябва да разполагат с информация за гражданите. Е, навсякъде е така. И в Съединените щати има система за предупреждение. Все пак имаше 20 смъртни случаи и повече от 2000 заболели. Така че трябваше да се каже откъде идва заболяването. Първо, предположихме, че това са испанските краставици седмици и се допусна грешка. Сега трябва да мислим за обещетения, но смятам, че така или иначе съвета отсъстваше през цялата дискусия, за което съжалявам. Господин Бокослав Соник има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате думата в толкова важна дискусия. Гражданите на Европейски съюз изискват е, ефективност от европейските институции, е, но предотвратяване на епидемия, която да се разпространи в целия Европейски съюз. На първо място, Агенцията за безопасност на храните трябва да разполага с методи за предотвратяване на паниката и трябва тази агенция да бъде напълно независима от националните администрации. Трябва дори да разполага с правомощия за да действа самостоятелно в случай на криза. В дадения случай паниката не беше предотвратена и това доведе до е, загуби в милиони за полските производители. Цените Цените спаднаха с две трети само за една седмица в Польша и всяка седмица е, имаме загуби от 2 милиона. Само преди няколко седмици е, в случая е, с свинския грип институциите предотвратиха паниката. Господин Тарабела, Господин председател, солидарността трябва да задейства. Това е основен принцип в Европейския съюз, обаче не трябва да се отнема отговорността на различните участници. Не е нормално немските власти още в самото начало да не са предали властта на Европейския съюз при положение, че епидемията е, прехвърли техните граници. Още при първата пресконференция, когато обвиниха испанските краставици. Не може да има комуникация без да се сигурини да се предизвиква такова объркване. Не е нормално целият принцип за управление на кризи да бъде потъпкан, защото се премина от криза към психоза, защото тези слухове и гонене на вещици е, посочва, че просто тези власти са безотговорни. Мисля, че отговор... Е, няма вече доверие от страна на потребителите и за да може тази драма да не предотврати, да, да не доведе до страхотни загуби, трябва да е, имаме чудесна система за трансгранична проследяемост и да има европейска клетка, европейска клетка за управление на кризи, е, за да може да се действа бързо. 23 души загинаха за нищо. Благодаря, казва председателя. А сега а, е, а, е, давам а, думата. А, на 12-те е, колеги, които не можаха да се изкажат, е, да разберат каква ситуация се намираме. Сега веднага давам думата на комисар Дали, е, за да заключи тази дискусия. Тази дискусия, която беше много богата, при която бяха зададени много въпроси към комисията. Господин Дали. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които се изказаха в рамките на дебата. Няма да имам време да отговоря на всеки отделен коментар, колкото и да е интересен е той, но мога да ви уверя, че си отбелязахме вашите изказвания и чувствата, които ги съпровождат. Както казах, ще присъствам на среща на замеделските министри днес. Утре ще бъда в Берлин, за да участвам в среща за координация между властите за безопасност на храните и властите свързани с здравеопазване, заедно с нашите експерти, така че да дадем нашите, нашия призна, принос. Основното ни усилие е да спрем заразяването. За това се концентрираме и върху дейността за идентифициране на причините. На ниво комисия бяхме е, мобилизирани от първия ден, в който получихме сигнала. Е, мобилизирахме също така и Европейската агенция за предотвратяване на заболявания. Тя задвижи своята система за реакция в кризи, системата за ранно предупреждение и така нататък. Поискахме и научна оценка от е, агенцията. Ежедневно провеждаме срещи срещи с експерти, събира се информация, обменя се информация за лекуване. И се предоставя информация. Но трябва да бъдем много внимателни да оглеждаме нещата в съответната правилна перспектива – много е лесно да се правят е, оценки, когато се обръщаме назад във е, времето, а много трудно да се действа адекватно по време на криза. Разбира се, има причини за критика. Аз лично настоявам да се вземат решения, когато има обоснована научна информация. Не бива да обаче да предотвратяваме ли да плашим хората, които в трудна ситуация трябва да вземат понякога рискова, рисковани решения. Те не бива да се страхуват, че след това ще бъдат подложени на критика и преследване. Така че е, трябва да се отчита и този аспект на управляване на ситуацията. Той е много важен. Същото се отнася и за проверката на информацията. В Европа има система, която позволява много бърз обмен на информация, но този бърз обмен на информация се базира на така наречения принцип на субсидиарност. Тоест, тя се подава от най-низкото ниво, от което произхожда. И трябва да внимаваме, защото ако започнем да налагаме слой след слой контрол и проверки на източника на информация, тогава ще имаме проблеми с скоростта на предаване на информация. А понякога това е въпрос на живот и смърт. И бързината на подаване на информация решава има именно това. Така че нашите механизми за обмен на информация са бързи и трябва да заявя, че що се отнася до обмена на информация, комисията счита, че е изключително важно да има интегрирана и бърз обмен на информация. През 2009 година бе създадена система за координиране на информацията за обществено здраве – Имаме мрежа от звена за комуникация, но в този проблем трябва по-добре да се ангажират и регионалните власти и неправителствените организации. Ние е, обсъждахме именно този въпрос е, в последните дни. Е, въпроса за координация при комуникациите и подаването на информация. Ние разбира се ще разучаваме и ще изследваме какво се е случило, ще се прави разследване и анализи. В е, момента, в който сме сигурни, че е, е прекратена заразата. Ще започнем е, с съответните процедури. В които се задвижиха още когато започна кризата. А също така ще обсъдим и дали има нужда от повече инструменти на европейско ниво за координация. Във всички случаи този въпрос трябва да бъде обсъден много подробно и в парламента, и в страните членки. Компенсациите днес на срещата на министрите по земеделие ще бъде обсъден този въпрос. Обеден съм, че моя колега, комисаря по земеделие, върши максимума, който е възможен, за да може, възможно най-бързо да се компенсират пострадалите от кризата производители. Благодаря, председателят. Благодаря, господин комисар. Преминаваме сега към е, следващата е, тема. Препоръка за второ четене относно